Okay, good afternoon, everyone. Um, a very warm... Добър ден на всички. Пожелаваме ви от все сърце добре дошли, е, горещо добре дошли. Действително е горещо, защото виждаме времето тук. Много се радваме днес да проведем нашия диалог по член 17 с църковни и религиозни организации. Ние работим с, с политически платформи, които прилагат основно Европейския социален стълб. Искаме да обсъдим ролята на църквите и на вероисповеданията при е, прилагането на социалния стълб. Така че приветстваме от все сърце с добре дошли всички участници в този важен семинар. Диалогът основно се поде от председателя на парламента Антонио Тебяни и днес той ми възложи отговорността да водя днешната среща, да водя днешния диалог. Надявам се, че той ще може да участва в нашата дискусия, но междувременно аз ще продължа да председателствам и да ви запозная с програмата за днес след обед. Много съм признателна за това, че към нас се присъединява господин е, Лука Джае, който е наскоро избран за председател на Европейския економически и социален съвет, колкото повече се упражнява човек, толкова повече греши. Но така или иначе, ние с Лука се познаваме много добре, но преди е, да станете председател, вие бяхте потенциален председател винаги сте присъствал в работата. Вы участвахте във важна проява на граничната, в граничния район в Ирландия. Това е свързано с Брексит. Вие сте запознат с хората, с семействата им, така че се радвам, че сте сред нас. Ролята, в ролята ви на председател на Европейския економически и социален съвет – имате особено важно място в нашите дискусии. От месеци ние водим диалога. Искаме да чуем изказвания по общия пейзаж на Европейския съюз и неговото бъдеще, Обсъждали сме външни работи, въпроси свързани с развитието, човешките права и, разбира се, свободата на вероисповедания. За първ път говорим и по вътрешна политика, т.е. Е, социални права. Искаме да видим как е, работят нещата, да получа вашето мнение, как работят нещата, да научим нещо от вас, е вероятно да работим по друг начин. Така че част от работата ни днес е вашето участие но най-вече изказване е по конкретна област в политиката, как да поемем ангажимент отвъд онова, което правим днес. Така че очакваме обратна връзка от вас. Тук има двама е, члена на, икон... на е, парламентарната комисия по економически и социални въпроси. Господин господин чърно и господин Пирински. Те ще се председателстват днешното заседание по общественото приобщаване и работното място. Ние задълбочаваме диалога, имаме в много по-близка работа с е, парламентарните комисии и национални делегации. Искаме да знаем какво може да се направи. Тоест, диалога е важен, има смисъл за всички участници. Искаме всички да вървим в тази посока. Аз е, е, осъзнавам, че настоящия формат е ограничен, но е, винаги след проявата съм се чувствала по-положително по неговата ефективност. И е, е, излишно е да ви напомням, че можем да подобрим методите си на работа. За нас е, основната цел на тези диалози по член 17 е че дискусията с базата е много важен въпрос за политиката. Европейския съюз е инвестирал много енергия в справянето с основните предизвикателства пред световната економика понякога прекалено много се постави ударението върху економическия ръст. Това е статистическия измерител за напредъка, но не винаги навлизаме в подробност доколко ползата се разпространява и е от полза за всички. Така че това е част от дискусията. Освен това, обсъждането на социалния стълб е, на среща на държавните глави в Гьотенборг е, миналата година през ноември беше важна. Социалните предизвикателства предполагат съвместни усилия на Европейския съюз и на държавите членки. Трябва да има финансиране за много социални програми, те да станат национален приоритет. Едновременно с това Европейски съюз функционира въз основа на общия пазар с четирите свободи. Виждаме колко бързо по време на финансовата криза е, последиците се разпространиха зад граница. Работниците нямат същото ниво на мобилност, защото работниците не са просто фактор за производителност на пазара на труда. Надявам се да можем можем да говорим за това. Смятам, че църквите и религиозните организации могат да направят особено важен принос в тази дискусия. Знам, че църквите, представени днес, отстояват социалното измерение на Европейския съюз и на неговата политическа платформа. Много у вас е, работиха и на среща на държавните глави в Люксембург. Гьотеборг много закони са били спазени за общото благо в уважение на човешкото достоинство. На макро ниво ние смятаме, че е, уважението към човешкото достоинство трябва да става ежедневно и в действителност за днешния семинар е, центровете за е, проучвания на парламента ще помогнат на нашите разсъждения. Вие ще видите в папките за ролята на църквите за връзка на всички нива местно, регионално, национално и европейско. Представителите на тези общности са тук в Бруксел. Те работят с институциите и съветват политиците при разработването на стратегия. Едновременно с това вие присъствате във всеки град и село на 28 държави членки. Много държави членки разчитат на църквата с църкви и религиозни организации за социална политика с гражданите. Това зависи от държавите членки, но понякога са застрашени. Социалното благосъстояние е национална компетентност. Всяка държава има система според обстоятелствата. Ние трябва да работим при официално партньорство с църкви и с благотворителни организации. Така че трябва да подчертаем, че когато говорим за социални програми на европейско ниво, в допълнение на националните усилия, не може да има разграничение между граждански и религиозни организации. Когато говорим за разработване на политиката, прилагане на фондовете, Европейския съюз работи с, с религиозни партньори. Така че днес е възможност да чуем гласа на църквата и на религиозните организации по политиката и по действието, да е, е, отдадем дължимото на ролята, която вие играете в социалното развитие социалния напредък и е, гражданското общество са два отделни процеса, които не зависят едно от друго. Вярата е много важна за много европейци. Едно е, изследване, което е направено съвсем наскоро, което беше изложено в Европейския парламент този месец, две трети от лицата са посочили, че се самоопределят като е, съобразно е, е, верската си принадлежност. Тази вярска принадлежност определя и поведението им, когато се разрешават социални проблеми. Дами и господа, ваши преосвещенства, очаквам конструктивен диалог с представителите на църквата и представители на религиозни организации от една страна и онези, които правят политиката в Европейския съюз. Ще предам вашите послания на онези, които искат да ги чуят тук в Европейския парламент. Искам просто да очертая пейзажа за работата днес. За мен е удоволствие да ви представя господин Лука, да му дам думата и, както винаги, очаквам той да бъде вдъхновен и предизвикателен. Имате думата. Thank you so much. Благодаря, госпожо заместник председател Май Генес, гос, скъпа Мерет. Надявам се, че произнасям името ти по-ирландски. За мен е, наистина е чест, че съм днес тук с всички вас. Бих искал да поздравя всички превъзходителства, преосвещенства е, европейски депутати, както и приятели, наши приятели, които са е, представители на цяла Европа. Е, радвам се, че, че съм тук след вас поради две причини. Първо, защото а, ще, обсъж, ще, об, ще обсъждаме а, теми по член на 17. Член 17, което е, е една фантастично, едно фантастично нововъведение, новост, което е залегнало в договора. Така че а, високо цена работата, свършена от Европейският парламент, от, председ... от председателя Таяни, от тебе, Мерит, за този диалог и се, се надявам, че последващията мандат комисията и новият парламент ще намерят начин да продължат да прилагат активно този член. Второ, за, в името на мира. Спом, спомнете си Павел, Павел VI, както казваше е, че не, не, мог, не могат хора да бъдат е, наказвани да, да, да, да живеят в а, е, бедност и мизерия. Аз самия съм а, роден в а, Италия и в продължение на години съм работил към католически организации, които са били близки до църквата. Затова съм и щастлив, че съм днес тук сред вас представители на различни философии и вероисповедания в Европа, защото социалната справедливост е еднаква и тя е еманация на всички философии и вероисповедания. Това е морално задължение, това е етично задължение, е, както имаме и економически е, задължения, а и ние всички споделяме е, това. Ако няма солидарност, няма социално сближаване, няма и конкурентоспособност, няма и устойчиво развитие. Аз представлявам европейското гражданско общество и ние сме абсолютно убедени, че социалното измерение е цокъл на европейският проект. И не не на празно една трета от съдържанието на договорите е посветено на социалното измерение. Борбата срещу бедността е също един от устойчивите, една, един от, една от устойчивите цели на нашето съвремие. Днес знаеме, че 24% от европейските граждани са жертви или застрашени от е, бедността въпреки всичките мерки, които бяха предприяти по силата на Европа 2020. Економ, економическата криза имаше е, отрицателни последици върху цяла Европа и по-специално върху тези, които са жертви на бедността. Те всъщност станаха още по-бедни. Това е драмата в в драмата. Крайно време е да възстановиме социалното измерение и Европейския и социален економически съвет а, призовава за ново социално измерение и за това а, призовавахме за приемането на Европейският социален стълб в Гетеборг. Ние започнахме дебати с, с представители на гражданските общества в 28 държави членки в подготвителната фаза Разговаряхме с представители на обществото, на синдикатите, на работещите, на работодателите, е, на философски организации, на неправителствени организации, организации с нетърговска цел и предадахме техните виждания и мнения на Европейската е, комисия. Е, едно е, от, едно от основните искания беше включването на борбата срещу детската бедност в социалният стълб. Всички и религиозните организации също ще играят важна роля в оформянето на европейското социално измерение. Постигнахме споразумението, сега лакмуса ще бъде неговото изпълнение. Отдавна настояваме за конкретна пътна карта за прилагането на този социален стълб и разпределението на задачите между различните социални е, оператори, защото никой не може да постигне нищо само. Е, държави, държавите членки и организациите на гражданското общество са онези, които ще бдат, защото принципите на залегнали в Европейския социален стълб биват е, осъществяване на практика. Крачка напред бяха препоръките в рамките на европейският семестър, но ние бихме искали тези мерки да бъдат обвързващи, а не само препоръчителни. Комисията предложи също така една директива за баланс между професионалния и личния човек за прозрачни и предвидими трудови е, условия и мерки за самонаетите. Разбира се, това са основни инструменти, които разбира се не са изчерпателни. На миналата седмица на съвета, който се проведе на 21 юни, бе прието решение относно прозрачни и предвидими трудови условия, както и е, държавите членки все още не са го приели, но е, чрез със своят подход те дадаха на съвета мандата да напредва по този поток. Това ще, това ще бъде един важен елемент от стълба, който би трябвало да бъде прият до края на вашият мандат. Миналата министрите на социалните грижи и труда ще трябва да е, постигнат съгласие по тази важна законодателна марка. Но при всички случаи решението е в правилната посока и предоставя един балансиран и е, разумен подход. Но би трябвало да бъдем по-амбициозни. И позволете ми да направя едно е, лична забележка. По, понякога имаме а, тенденция да, а, да, да, да размиваме някои неща, в, когато, из, когато искаме а, да постигнем повече. А, като, например, а, а, прехвърлянето на, непрехвърлянето на майчинската и бащинският отпуск, за да се постигне по-голяма справедливост и равнопоставеност между половете. Но при всички случаи трябва да работиме все още много, за да, за да отправиме ясна знак към нашите граждани. Познете се е, Доналд Туск каза, е, Европа трябва да бъде тази, която закриля и която се грижи. Но е, единственото, което не можем да допуснем е да не се взимат решения, да не се действа. Това това би било катастрофално не само, що се отнася до неизпълнение разпоредбите, е, залегнали в социалния стълб, но и за това, че ще, ще отпратиме едно много отрицателно послание към нашите граждани. Ние просто ще обърнем гръб на нашите граждани, а те ще, от, ще отвърнат а, а, по два начина. Като обърнат гръб на тези, които са в най-уязвимо положение, нещо, което за съжаление често се случва в държавите членки, и като се обърнат, като обърнат гръб на демокрациите и е, се обърна, обърнат гръб на демокрацията и се обърнат към популистските движения. Така че не вземането на решение не е решение и не е, е решение. Затова ние, е, работещите в Европейската комисия, в Европейският парламент, в Европейския социален и економически комитет трябва да направим всичко възможно, за да постигнем някакъв конкретен резултат и да намерим е, необходимото финансиране за въвеждането и изпълнението на мерките. Е, това трябва да бъде част и от МФР и в регионалната политика и политиката на кохезия. Президента Таяни каза, приехме е, стълба, но сега ще трябва да намериме средствата, за да можем да го превърнем в действителност. И също като, също, като, като същевременно определиме приоритети. Също така призовахме 30% от Европейският социален фонд да бъде посветен на, сред, на мерки, свързани с, с заетостта и, обра, и образованието в рамките на социалния стълб. Също така трябва да да работиме за все повече и повече социални инвестиции, за подпомагане на, со, на социалните предприятия и на организации на вероисповеданията и, и е, на гражданското общество, които могат и трябва да бъдат наши а, е, верни партньори в постигането на тези мерки. Смятам и ще приключа тук, госпожо заместник председател, че трябва да отправим ясен сигнал към нашите граждани, ако наистина искаме да работиме за, е, за едно е, ново начало в Европа, за възраждането на Европа. Както каза папа Франциск на, по време на честването на 60 200 та годишнина от римските договори. Обеден, е, удебен съм, че е, европейските институции ще чуят гласовете на онези, които са а, е, членовете и които съставляват Европейският съюз. Ще чуят а, техните е, зова на техните души и сърца. Аз съм сигурен, че ние всички обединени бихме могли да постигнем това и да е, изградим нов, ново европейско възраждане. Председателката, искам да, благ... да напомня само някои твърди факти, които споменахте. 24% от нашите граждани са в опасност от бедност. Дори от тези, които работят една десета, могат да изпаднат бедност. Така че, когато говорим за социалния стълб, въпросът е важен. Трябва да разберем защо. И е, изпълнението на правата, за което вие говорихте, са толкова важни. Искам да чуя мнението и на моите колеги, на депутатите в Европейския парламент. Бюджета, многогодишната финансова рамка, е, това е предизвикателство. Е, може би знаете и отгадвате, че това е политическо предизвикателство и следва да го обсъдим но е, заключителните ви думи, че в центъра са хората. Всичко всъщност е за хората. Благодаря ви за вашето пълно с предизвикателства и изказвания. Очаквам е, коментари, въпроси, мисли. Ако обичате, представете се, посочете името си, ако искате да направите коментар. Вие депутат ли сте? Някой от депутатите? Ако искате, ще ви назова, ако не отговорите. Е, господин Авени, господин Данато или господин Пирински. Знам, че вие ще работите тук малко по-късно. Някой иска ли да реагира веднага на някои от предизвикателствата? Госпожо Магинес, още е рано. Искаме да получим малко повече впечатление. Ние чухме вашата реч. Е, е, да, благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви да чуя и гласове от депутатите. Да, ако никой не иска нищо да каже, е, чух, че тези предизвикателни речи трябва да откликнат, да събудят резултат у някои депутати. Може би да пристъпим към първия панел. Добре, тогава аз е, встъпвам в длъжност, защото е, нашия колега господин Шамбон ще дойде съвсем наскоро. Първия панел има за заглавие Човешкото достоинство на работа или в работа. То трябва да обсъдим един специфичен аспект. Като чух това, което каза Лука, че някои хора обикновенно не се радват на достоинството си при работа, това е добър, добър старт. Първо ще ако не произнасям правилно имената, ако обичам, моля за извинение. Първо, Шанон Фоман, е, който е директор в областта на политиката на Каритас Европа. И Шанон, мога ли да ви помоля да отговорите на въпроса за човешкото достоинство при работа, от гледна точка на вашата работа в Каритас Европа? Първо, благодаря ви за отправената ми покана да говоря днес от името на Каритас Европа. Имате почитания от името на нашия председател. Той имаше намерение да вземе думата днес, но по здравословни причини не можа да дойде. Да, първо искам да се убедя дали всички в залата знаят, че Каритас Европа е една от седемте клона на Каритас Internationalis. В Европа ние имаме 9 члена в 46 европейски страни. Ние е, не работим просто на ниво Европейски съюз. Ние е, работим в опита си да повлияем на съвета на Европа по въпроси свързани с социалната политика. Миграция, убежещо, развитие, разпространение на помощи, социална економика и така нататък. Искам е, да взема отношение по коментарите за това, което вие казахте. Човешкото достоинство и пазара на труда и ролите на социалния стълб – но преди да продължа, мисля, че трябва да е, кажа, че тук ние представляваме себе си по член 11.2. Ние по, по член 11.2, а не по член 17. Това в нас е лека промяна в ролята. Ние е, сме свързани с католическата църква. Католическото социално учение е основата на нашата работа. Да, искам да се върна малко назад. Всяка година ние правим доклад по бедността. Последният беше по положението на младите хора в Европа. Важно е да се признае, че преди финансовата криза през 2008 година вече имаше десетки милиони, които живееха в опасност от бедност в Европа. След кризата количеството нарасна. Има високо количество на бедни хора или на потенциално бедни хора при последния ни доклад се е, установи, че групи от млади хора са повлияни много по-тежко. Например, е, е, млади инвалиди, роми, млади самотни родители, особено самотни майки, които имат ниско ниво на образование. Те са застрашени от социално изключване Млади мъже и жени от 16 до 29 години трудно преминават от детство към възрастна възраст поради е, липсата на социална защита и защото това е, е повлияло и на работния на пазара на труда. Вид е, трудови договори, достъп до социална защита и прочие. Много млади хора са дългосрочно безработни, но и не само млади хора – е, и несигурната, на работа също буди безпокойство. Хората работят, но не печелят достатъчно, за да създадат семейство или да градят бъдеще за себе си. Е, временният труд продължава да бъде решение обмен на програми с млади хора. Е, обикновено те минават от стаж на стаж или никой не им плаща, или много малко им се плаща е, има разминаване с професионалните умения. Има мигранти, които влизат тук с висока квалификация, но е, не може да се признае тяхната професионална квалификация или да се оцени на същото ниво. С други думи, е, техните умения стават е, неподходящи. Увеличение на миграционни потоци сред младите хора като резултат от е, липса на работа Примерно много млади хора от Португалия или от Испания отиват в Германия или в други страни на Европейския съюз търсене на по-добро бъдеще за себе си. И отражението върху младеща е, е, е, е в, южна, в Южна Европа препятствията са по-големи. С други думи, те имат по-труден достъп до права тъй като през последното десетилетие натиска върху младите хора, е, това ще бъде първото поколение, което ще продължи да зависи от родителите си. Когато говорим за тяхното бъдеще и за човешкото достоинство на пазара на труда, е въпросът как да се постигне то особено като си има предвид бъдещето на Европа, промените в пазара на труда, с цифровизацията, която нараства, е, с е, кратки, малки, краткосрочни договори. Те стават правило. Това става почти постоянно състояние хората е, трябва да бъдат свободни 24 часа от седмицата. Те работят с смартфони, с имейли и адресите им постоянно са на линия. Предполага се, че те работят без да спрат. Има много въпроси, свързани с младите хора, които будят тревога. Заетостта, пазара на труда. Нещо друго, по което работим още от 2013 година е определяне на основни принципи. Основни принципи за устойчива социална система е, в връзка с бъдещето на европейските социални модели. Имаме три основни стълба. Първо, семейството, като постамент на обществото. Е, това е основната спасителна мрежа е, тази сутрин говорихме за помощ за развитието, но когато има криза, хората се обръщат към близките си, към обществото си за подкрепа. Това се отнася и за Европа, когато хората обедняват. Примерно в Гърция, по време на финансовата криза, възрастните пенсионери бяха единствените с постоянен доход, е, които поеха цялото семейство. Втория стълб е достоинството на пазара на труда. Е, това е въпрос и на приноса на хората към обществото. Тоест в нашето становище е важно да определим ролята ни като човешки същества в обществото и да се е, признае е, работата, грижите за близките. Грижите за близките, това е принос не само към собственото семейство, но и за обществото като цяло участието и създаването, грижата за целия свят, е, намесата в обществото като цяло. Третия стълб – социална защита, социална защита. Тези три стълба определят социалния модел. Те са свързани помежду си, те са взаимно зависими. Политическите мерки по всеки стълб трябва да са съвместими с мерките по другия стълб. Това е свързано и с Европейския социален стълб. Той е в духа на Европейския социален стълб. Тоест, е, трябва да имаме предвид е, принципите по Европа 2020, взаимозависимостта между тях. Не може да се прилага един принцип без да се обръща внимание на другите принципи. Така не се постига дългосрочен успех. По социалния стълб – ние работихме по различни дейности за защита. Вие споменахте многогодишната финансова рамка. Трябва да има финансиране за изпълнение на правата по този стълб. Европейската комисия налага принцип, но е, е важна действителността във всяка държава членка, колко са способни те да ги приемат. Тоест, възниква въпроса за финансирането на социалните решения. Трябва да има финансови решения, свързани с тях. Ние сътрудничим с социалните служби в Европа. Отново е, говорим за социалния стълб. Има е, копия тук в залата. И освен това, баланса на работното място. Работим и с други партньори от е, общността на нашата вяра – работата, която правим, е съсредоточена върху човешкото общество, бъдещето на работата, как да очертаем бъдещето на работата. Е, в е, на 27 ноември от 9 е, до 15 часа ще има проява, когато ще обсъдим измененията, които описах за бъдещето на пазара на труда. Сигурна съм, че е, е, ще има много въпроси и заради това ще спра до тук и приветствам нашия председател. Няма никаква причина да спрете, но благодаря ви. Много ви моля да изразиме нашето одобрение и подкрепа за работата на е, Каритас и всичко това, което казахте е отправна точка за една добра дискусия. Господин Калве Шамбон, вие сте вие дойдохте в най-важният момент. Аз не съм член на Комисията по социални въпроси и заетост, а, но вие сте експерт, така че а, давам ви думата като председател. Председателя на економически и социален комитет трябва да ни напутнем сега. Искам да му благодаря за това, че беше с нас. Been... Аз съм работил от 86-та година в економически и социален е, комитет. Негов колега съм. Не знам дали ме, дали ме знае, дали ме помни. Помни ме, разбира се но наистина сега сме в добри ръце. Нали мога да говоря френски? Да. За да проведеме диалога на цивилизациите, ще говоря френски. Моят матерен език е френския, но трябва да спазваме някои правила. За мен е голяма чест, че бях поканен да участвам, организирам и споделям с вас едно известно време, един отказ от време, който ще върне, ще върне достоинството на Европейският парламент, тъй като ще обсъдиме основни ценности. Защо? защото ние а, политиците трябва да си припомняме от време на време, че сме и човешки същества и че понякога сме и магарета. Но, нека да се върнем към основното достоинството на работното място. Надявам се, че нашите преосвещенства ще имат така едно по-широко виждане на нещата. Да говориме за достоинството на трудещите се, достоинството на, труд, на труда и на трудещите се. Сега в крайна сметка всички работиме. Но може би нямаме едно и също въз, възприятие на труда труда, който извършват нашите преосвещенства, е едно но така че не, нека, нека да обясним нещата. Всички работиме. Тук става дума за достоинството на, на гражданите, които се подготвят да отидат да работят, работят, прекратяват да работят и зависят от работата, която са извършили. Така че... Но става дума за за трудещия се, който зависи от труда си кое, което може би не е точно моя е, случай в момента, в този период от моя живот, който може би не е точно случая с нашите преосвещенства тук, но всеки, но кой, който, е, е, което е характерно за повечето хора. Но Лакотер казваше, между слабия и силния свободата дискриминира, а закона ги прави равни. И това е вярно. Защото когато говорим за достоинство, ще говорим за доминантна позиция, за... ще говорим за справедливост, за равнопоставеност на отношенията и ще говорим за достоинство. Защо? Тук в Европа законите постепенно вършат работа. И, е, и свършват работа, но е, социалният стълб е този, който ще е, приспособи да е, постигнатото от закона към е, динамиката всичко може да бъде подобрено в този свят. Да, законите свършиха своя работа. Своята работа. Но, какво е достоинство на работното място? мисля, че няма. Важно е, разбира се, да говорим за възнаграждение или за е, достатъчно възнаграждение. Това е част от социалния стълб, но ние няма да, да обсъдиме тази тема тук. Ние ще говорим за достой, достойството на работното място. Да, наистина да, да бъдеш беден е, е недостатъчно достоинство, но, но тук ще говорим за достоинството на работното място. Достоинството на работното място е тясно свързано с е, отношението към и с трудещия се. Това е много често отношението е, между е, е, по-обикновеният работник и неговият началник. И двамата са трудещи се, и двамата са работещи, и двамата получават заплати. Но от отношението между двамата зависи достоинството. И това е въпрос, който ще задам и на нашите високопоставени гости ако искаме да видим какъв е корена на достоинството на работното място, това достоинство няма ли да е а, на понятия, на възпитание, на а, виждане. Тоест, а, тук виждаме мястото на религията. Ние не сме от една и съща религия. Аз не мога да бъда на една и съща религия с високопоставените гости, тъй като нямам религия. Но тук става дума за етика. Тук става дума за морал. Да, важно е да имаме закони, но всичко зависи и от ценностите, и от възпитанието. Бих искал това да бъде така отправна точка на нашата дискусия, защото има ценности, които не могат да бъдат кодифицирани. Всеки един ги възприема и ги изповядва. Благодаря ви, че ми дадахте думата, за да започнем тази дискусия. А сега имам честа да ви представя нашите гости господин мифтията или, или негово високо преуп преосвещенство. Господин Игнатиус, митрополит Игнатиус. А, на испански имаме, е, имаме името Игнасио. Игнасио де Лойол. Той е Метрополита на Демитрия Си Алмирус, на гръцката православна църква, роден в Атина през 1956 година, по-млад от мене, но няма да ви кажа колко е по-млад. Той е член на различни синодални комисии на гръцката църква е, представител на гръцката църква в е, събора на православните църкви, организиран в Крит е, преди две години и е пред, председател на управителния съвет на Духовната академия в Волос. Той също така често се появява в, в, в ефира, а, вероятно и който участва и в социалните мрежи, защото той вярва а, в, в властта на комуникацията. Той е водил предаване от 1992 година до 2013 по един телевизионен канал и е чест гост на радио и телевизионни предавания. Така че той мисля, че може да ни обясни какво е, е достоинството, достоинството на човека спрямо света и достоинството на човека като трудещ се, като работ. Очаквам вашето изказване, е, господ, а, вашо високо пре... Превежден. Ще говоря гърцки. Translation. Thank you. Η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των τέκνων του Θεού στις... Достоинството на Божиите чада. Достоинството на Божиите чада по време на работа. Бих искал да благодаря на заместник-председателката на Европейския парламент за предоставената ми възможност да общувам с вас, да споделя с вас мислите си по толкова важна тема. Този стълб на социалните права и ролята на духовните лица – първо, искам да подчертая, че не съм специалист по европейски въпроси или по трудовоправни взаимоотношения. Аз съм обикновен християнски владика, аз съм православен владика от православна страна, от Гърция, която е в южната част на Европа, страна, която, за съжаление, беше в сърцевината на новините и то е, по отрицателен начин. Искам да говоря по темата като владика, като духовно лице, а не като политик. И така, какво може да каже едно духовно лице е, по тези въпроси, особено представител на православната вяра? Какво може да каже той е, по стълба на социалните права и за бъдещето на Европейския съюз? Първо искам да кажа, че съм роден и живял смирено. А, а, а, в съприкосновение с а, най- и подобно на Йосиф съм работил като дърводелец. Учениците на Христос честно са били Βοσκήτην на και τη δοξολογούν. Така, учениците на Христос също са били рибари. Той е роден в Ясла. Така че достоинството на труда е най-важното. Нищо, че труда е, е много скромен и много смирен. Има нещо свещено в труда. Всяко човешко същество Всяко човешко същество по Христовата вяра е по образ и подобие на Бога. Ето защо всеки труд, независимо от вероисповеданието, са много важни за е, достоинството на човешката личност и на е, целия свят. Е, човешката природа, всеки аспект на живота ни се видоизменя чрез труда, чрез усърдието на човека – човек не винаги се труди е, за да забогатее, не винаги полага труд за егоистични цели. Е, по този начин той е, въздига личността си. Той работи в духа на любовта сред човешката общност и по този начин изразява и любовта си към Бога. Тоест, е, е, според Христовата вяра няма труд, е, който да оскърбява Бога. Е, когато полагаме труд е, в интерес на е, корисни цели, забравяме, че човека е по подобие на Бога. Е, че е, трудът е, трябва да служи на човека, а не обратното. Много често това се забравя. Така че експлоатацията на труда за сметка на най-бедните противоречи на християнската вяра. В Библията се говори е, за онзи, е, който е, отказва да заплати труда. Не трябва да има никаква дискриминация според происхода, според пола или според социалния происход. Бедните са свещени, те са любимци на Бога, солидарността и справедливостта не са само едно от задълженията на християнина, които той трябва да изпълнява, за да познае рая. Това е начин на живота, Това е начин на живота, чието значение Христос сам ни показа. Така ние припознахме лицето му в лицето на нашия най-беден брат, в лицето на е, гладния, в лицето на унижение и оскърбения и в лицето на бежанеца. Нека да се спомним примерите от Библията, примера за самарянката. Е, нека да си припомним как е, християнството е, се отнася към тези истини, особено по време на криза като настоящата. Вече се е, спомена за притчата за бедния, който работи за своя насъщен е едно, но да се бориш за насъщния на ближния ти е нещо друго църквата е осъждала струпването на богатства в ръцете на, на, на, на, на, на, на шепа хора. Това не е богоугодно. Затова смятам, че онова, което се предвижда по социалния стълб е много хубаво. Това е стъпка в правилната посока, особено когато говорим за човешкото достоинство, за защитата на социалните права, за здравеопазването на работното място, за едно достойно заплащане, което дава възможност за постигане на баланс между личния и професионалния живот. Не искам да омалуважавам от това, което вече е постигнато, но смятам, че сме още далеч от това, което можем да постигнем, защото има народи в Европа, които продължават да страдат от несигурен и непостоянен труд, от експлоатацията на труда им, от тези нетрайни договори. Всичко онова, е, което прави положението на хората много несигурно. През последните 8 години Гърция преживя жестока криза. Безработица е на постоянна вълна от емигранти е, мозъци, които бягат в чужбина. Социалната система се срина, здравните грижи също. Виждаме, че колективното трудово договаряне отслабна че трудовото възнаграждение е, е, е в е, е, е близко до, до, до мизерията. Е, броя на безработните се множи. Това доведе до хуманитарната криза. Така че социалният стълб е, на права ни се струва доста далече, много далече това е мираж това не е отговаря на реалното положение на хората, особено на младите хора. Е, те са в катастрофално положение, особено като си има предвид е, е, тъжната действителност, в която живеят. На тъжната действителност може да се промени чрез мерки по Европейския социален стълб когато се отпускат фондове, за да се конкретизират такива цели, резултатът се постига, виждаме постиженията. Въпросът обаче е колко принципа от този стълб могат да доведат до конкретни социални реформи. Тези мерки трябва да се прилагат конкретно, да не остават е, само на хартия. Едва тогава ще можем да постигнем по-социална Европа. Е, скъпи приятели, трябва е, първо да осъзнаем факта, че се разиграва на карта бъдещето на Европейския съюз. Ако е, е, Европейския съюз иска основ, отново да стане динамичен, да обединява хора от различен происход, то е, трябва да отидем отвъд възглед за съюз, който се ръководи от економически критерии и от изисквания за строги економии. Виждаме, че преди години Европейския съюз е създаден в дух на мир и на солидарност. Е, двигателната сила за неговото създаване е, са били цели, е, са били цели, които са отивали далеч отвъд работата или економическото развитие. Нека си спомним призива на християнската църква от 2001 година, а именно без общи стойности съюзът не може да оцелее. Така че трябва да видим доколко са целенасочени нашите действия, кои са основните ценности на Европейския съюз. Както е, бившия председател на Европейската комисия Жак Делор каза, възгледа за Европейски съюз няма да се осъществи, ако се основаваме единствено на правни и економически аспекти. Ако не вдъхнем душа на Европейски съюз, ще претърпим неуспех. Благодаря ви за вниманието. Merci, son Éminence. Euh, je... вашо високо преосвещенство. Не може да си представите колко съм съгласен с това, което казахте. Това е очевидно. Въпреки, въпреки, въпреки че някои не признават. Като един министър-председател, който неодавна дойде в Страсбург и каза социална Европа си е социална Европа, страните правят каквото си искат. Но създателите на Европа, бащите на Европа искаха да създадат Европа, която да е стъпила на единен пазар и на европейско гражданство, т.е. на една социална Европа. Това, това беше тяхно желание, тяхна воля още от самото начало. Жан Моне казваше на, на своите сътрудници, да, това, което правите е чудесно, но ако социалните партньори не са съгласни, няма да стане. Идете първо, говорете с тях. И затова благодаря на него Преосвещенство Игнациус, че подчерта дали ще има Европа или няма да има за в бъдеще, не знам но Европа ще бъде или социална, или няма да бъде. Зато в това съм сигурен. Благодаря ви. А сега имам честа да пред, представ, представя господин Наджми Дъбов, главен мюфтия на Смолянски окръг България. Господин Дъбов е много по-млад от мене, доста по-млад, но няма да ви кажа на колко години. Но той е роден и продължава да работи в Смолян, близо до Смолян. Там е учил в последните си е учил в Мадан, бил е имам в родното си село, близо до Родозем. От 2002 до 2006 година е бил имам в Смолян, след това пак е учил, след това е учил. Получил е диплома, бил е съветник към община Родозем по въпросите свързани с верски проблеми. Той също е член на главното мюфтийство, представител на своя регион. Той познава по-добре обществото и а, хората, човешки аспект, защото е женен. аз съм женен, но има и две деца. Аз, за съжаление, не, а, не бях удостоен с деца. Затова давам думата на господин Мифтията, който ще е, направи връзката между ценностите, изповедвани от неговата религия и труда. Благодаря. Джо Мерият Макгинес, първи заместник председател на Европейския парламент, уважаеми представители на религиозните общности, уважаеми участници в конференцията изпълнение на Европейския социален стълб, ролята на църквите и вероисповеданията – Позволете ми да ви предам най-сърдечните поздрави на главния мифтия на Република България, доктор Мустафа Хаджи. Днес имам честа и отговорността в качеството си на представител на главния мифтия на Република България да представя на вашето внимание доклад на тема «Човешкото достоинство в работата». Достоинството е неразделна част от личността на човек. Не бихме могли да кажем, че човек че личност, на която е липсва достоинство, е пълноценна. Тоест, човек, който е потиснат, дискриминиран, пренебрегнат и отхвърлен, означава, че част от личността му е отнета, поради това, че е накърнено неговото достоинство. Именно поради това ислямската религия определя човешкото достоинство като неприкосновенно. Според концепцията на исляма, всеки човек трябва да бъде уважаван и да бъде зачитано неговото достоинство, заради това, че всички хора са създания на Всевишния и имат общ прародител Адем. Всевишния отправя обращение към човечеството. О хора, ние ви сътворихме от един мъж и една жена и ви сторихме народи и племена, за да се опознавате. Тоест, независимо от неговия пол, расата, цветът на кожата, етническият или социалният происход, езикът, религията или убежденията, националността и имотното състояние. Човек трябва да бъде уважаван от другите хора. Да бъде уважаван и заради това, че човек е най-висшето създание на Всевишния, който казва «И почетохме ние синовете на Адем». Посланието е, че всеки човек трябва да уважава другите хора и да защита тяхното достоинство, независимо от това, че са различни, защото всички хора са почетени от Създателя. Получавайки знания от божествената религия, достигаме до извода, че човешкото достоинство е неприкосновенно. До същия извод достигаме и на базата на емпиричните изследвания. В първия член от Хартата на основните права на Европейския съюз се декларира, че човешкото достоинство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава. Концепцията на исляма определя работата като вид богослужение. Чрез работата си човек запазва своето достоинство и чест и се предпазва от унижение и бедност. Чрез работата си човек се грижи за благосъстоянието на семейството си, за което е отговорен. Чрез труда си човек допринася за благоденствието и просперитета на обществото и страната си. Ислямът вменява отговорност и загриженост на работещия човек, независимо дали е в позицията на работодател, предприемач, менеджер или работник. Работодателите и менеджерите трябва да възлагат работа на своите работници според техните възможности и компетентности. На работника трябва да му се осигури такава работна среда, в която да се чувства сигурен, за да може да разгърне своята креативност и продуктивност, за да може да допринесе за по-добрата производителност и конкурентоспособност. Работниците и служителите от своя страна трябва да бъдат загрижени за своите работодатели, като постоянно повишават знанията и уменията си, подобряват компетентностите си, за да могат да подобряват качеството си на работа. Осъзнавайки, че основната причина за успехът на предприятията и институциите се крие в това човешкият ресурс да разгърне своя интелектуален потенциал и креативност, въпросът, който стои пред всички нас е как бихме могли да мотивираме менеджерите, служителите и работниците да разгърнат капацитета си. Да, безспорно, справедливото и добро възнаграждение е сред водещите фактори за мотивацията на работещите. Но може би най-важният фактор за мотивацията е защитането на човешкото достоинство. Днес, когато говорим за човешкото достоинство в работата, трябва да разбираме, че човек според своите знания, умения и компетентност ще представи себе си пред обществото. Днес по никакъв начин не би следвало човек да бъде поставен пред избора, да запази достоинството си или работата си. Ако човек бива подлаган на дискриминация и на пренебрежение, не би издържал дълго време на такова работно място – освен ако работодателят му не преосмисли своето отношение и не започне да зачита неговото достоинство. Ако на работниците не им бъде осигурена подходяща среда да развиват своя потенциал, то губещите са всички. Губят работодателите, губят се квалифицирани хора, интелект и личности. Всъщност губи Европа. В контекста на резолюцията на Европейския парламент относно Европейския стълб на социалните права, осъзнавайки, че хората са най-важният фактор за конкурентоспособността на дадено дружество и правилното функциониране на цялата економика, търсейки балансът между професионалния и личния живот, сме длъжни да подходим с по-голямо разбиране, с повече отговорност, за да изпълним с повече съдържание терминът «социална Европа». Когато се отнесем с правилен подход към всеки работещ човек, при защита на личната му свобода, личната му свобода и достоинство и осигуряването му на подходяща работна среда, в която да може да разгърне своя интелектуален потенциал и креативност, тогава бихме могли да очакваме по-голям просперитет на Европа. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря, Ваше Преосвещенство. Един аспект, е, който очаквах. Е, очаквах е, Вие да поставите това на масата. И ясно е, че достоинството на работното място се основава на достоинството по принцип. Достоинството на работното място се основава на уважението. И това далеч не е лесно. Вие казахте, е, че това е нещо двусмислено, това е нещо, което върви в двете посоки. Е, трябва да има високи изисквания за високопоставен в енархия. Към него е лесно да проявиш уважение, но е вярно, че когато някой е по-низко поставен, не бива да се забравя, не бива да се забравя известно уважение и към достоинството му. Т.е. трябва да има уважение към достоинството в две посоки. Т.е. трябва да има достойно отношение. Сега е, вие е, ставате партньори. Е, вие ще бъдете обстрелвани, може би, от въпроси. Нашата учителка тук няма да се налага. Не сме в междучасие. Сега, вероятно, ще ни бомбандирате с въпроси. По-добре вие ни бомбандирайте, да не съм аз, защото аз съм зъл и предизвикателен. Е, да, е, мен ме интересува, но предполагам, че това представлява интерес за всички вас. Ако имате смислени въпроси, предварително ви благодаря за тях ако иска да вземе думата, като се представи, макар и с две думи, за да се разбере каква насока ще приеме неговото изказване. Някой иска ли думата, но не всички едновременно, ако обичате. Oui, да? Да, заповядайте, господине. А, мога ли да говоря на испански? Аз ще ви разбера. А пък за другите ще видиме. Аз съм Карлос Гарсия Дендуин християн социалист от Испания, член на Международната лига на християните социалисти. Искам да видя каква е каква е ролята на Европа от гледна точка на индивидуалните свободи. Струва ми се, че е много важно това, което обсъждате днес тук, защото отговориме за доприна, доприноса на църквата, на религията, е, за е, борба с последиците от е, социалното изключване, от маргинализацията. Защото каква, какво е мястото на, на църквата в економиката, в а, предприятието, в. А, а, защото тя има голямо значение понякога за отношенията. А, Йоан Павел II казваше на времето за достоинството на труда че достойството трябва да има превъзходство и да предоминира над капитала. А, да видим къде сме стигнали, дали така е. Мисля, че че в економиката преобладава капитала. Но Необходимо е да работиме за една економика, която да бъде по-продуктивна, но която да е насочена към човека, в която човека да бъде центъра. И още нещо. участието на трудещите се, на работниците в предприятието, в управлението, в печалбата, в собствеността, в начина на на, на, на развиване. В, аз съм от страната на баските. Е, ние имаме една е, един, направихме един опит, създадахме една кооперация, кой, която е всъщност стъпила на принципите на а, религиозната доктрина на солидарност. А, Вследствие на, криза, на кризата е, беше създаден на тази е, този кооператив. Защото целта беше да не, да не се, да не фалира предприятието, да не, да не се, да не, да не изчезне, а всички да да допринесат, за да могат да бъдат спасени е, тези 2000 работни места. Така че мисля, че това е едно, един жив пример за приложение на, на религиозните принципи, стойности е, в живота. И още нещо. Папа Франциск го, говореше за тези, които ще останат на, на, на страни на маргалинизираните в цифровизацията, в ерата на, на цифровизацията ще има много повече може би абстрактен турт. Много по-малко хората ще работят ще имат работа. И това ще има огромни последици за пазара на труда. Така че трябва да видим как, е, ще, как трябва да видим е, как ще бъде организирано новото общество. Ще има много повече е, свободно време и благодаря на представителите на различните вероисповедения за това, че ни представят различните виждания. Сега, можете ли да кажете какъв беше въпроса всъщност? Имаше ли въпрос? Не, благодаря ви много за вашето изказване, за вашите така и за изразихте своето мнение Аз познавам много добре хората, с които работите. Те бяха моите учители, в, когато навлизах в политиката. превеждат ли ме? Да, разбира се, че ви превеждаме от всички езици. <laughs> така. Бих искал да дам думата на нашите докладчици по последната част от вашето изказване, заказаното от папа Франциск, че няма да има, че ще има все по-малко човеко часове труд, а ще има, ще е необходимо ново нова организация на обществото. Сега, последните години произвеждаме толкова повече храна е, с толкова по-малко е, селски стопани, с толкова по-малко земедели. Винаги има един е, период на приспособяване към е, промените. Но дали ще има толкова по-малко труд, не знам. сега виждате, от, от, от, от както имаме GSM и работим по 24 часа а, денодощието. Но трябва да видим по какъв начин въобще ще бъде преорганизирано обществото сега. Ако иска някой от вас да вземе думата по тази тенденция към цифровизация, роботизация, автоматизация и намаляване на човекочасовете труд. Госпожо, ви имате думата. Uh, да, аз е, също споменах е, тази тревога в изложението ми, но вас още ви нямаше. Е, това става тревога, колкото по-индустриална става епохата – Явлението е интересно. Говорим за цифровизация, за изкуствен интелект. Те се увластяват, те се засилват. Е, това се наблюдава особено в големи градове. Това е естествено. Е, докато в селските райони цифровизацията също е важна. Но когато економиката се стеснява, е, всъщност това в много по-малка степен отговаря на стесняващо се пространство. Економиката се стеснява, работните места се стесняват е, и в някакъв смисъл обаче те стават по-конкурентоспособни чрез цифровизация. Нашата позиция е, че някои от нещата, свързани с цифровизацията и изкуствения интелект, могат да бъдат положителни. Въпросът е как е, разбираме нещата, това заплаха ли е само, само страх ли буди у нас или как компенсираме измененията на пазара на труда като резултат. Може ли е, работните места, които ще оцелеят, да придобият по-голяма стойност? Един пример. Е, грижите за хора вкъщи, били те деца или възрастни хора. Изобщо грижата за човека. Грижата за човека е въпрос, е, който трябва да остане. Решенията, решенията не са реалистични. Те не са дългосрочни или устойчиви. Парите, които се отпускат е, за грижите, са минимални. Говорим за заплати, но понякога това е грижа, която се осъществява само от жени, от майки или от жени, които се грижат за възрастни родители или за малки деца. Това е услуга, която дори не се признава. Така че има някакво противоречие с пазара на труда. Трябва да имаме предвид това и да се вземем с него. Аз нямам решение, когато говорим за цифровизация. Не знам дали тук ще се очертая някаква стратегия, но мисля, че е добре да разработваме съвместно стратегически партньорства, т.е. в залата да са е, хората, които могат да мислят по тези въпроси. И ние трябва да ги насърчим да помислят какво означава човека в центъра на економиката, какво е бъдещето и как църквата да добави повече голяма стойност, когато се обмислят следващи решения когато ние в Каритас Европа по-скоро говорим за социални бизнес модели. Въпросът не е прост. Вие посочихте примери от Испания, но е, това е свързано с социален бизнес модели, социална економика, е, някакво предприемачество, е, което се стреми към печалба, но до какво ще доведе това? Ще доведе ли до социално благо? Пример, който е известен хотел, хотел, хотел, управлява се като хотел, но всъщност се управлява от бежанци, които иначе не могат да попаднат на пазара на труда поради правния им статут, защото е, нямат право да прибивават в Австрия. Така че се връщаме към въпроса за обучението на бежанците, да търсим решения, да отчитаме и е, цифровизацията, доколко би могла тя да бъде път напред. Благодаря, господин председател. Разбира се, че има проблем в Гърция с броя на часовете на работното време. В държавния сектор работното време се спазва, понякога дори се съкръщава, докато в частния сектор като си има предвид е, безработицата и заплахата, че можеш да останеш без работа, работното време става разтегливо понятие. Дори и банковите служители, когато едно време бяха уважавани, вече са подложени на натиск. Трябва да се намали е, е, себестойността на работника, т.е. работното време става разтегливо. Това води до проблеми, опира до психиката на служителя, е, семейството му, колко време прекарва на работното си място. Църквата търси възможности. Самия факт, че се обръщаш към психолог, трябва да плащаш. Така че ние сме някакво пространство за хората, е, както физическо, така и психическо пространство. Това е необходимо. На хората им трябва начин на живот, който да ги освободи от напрежението и много често в момента те са под натиска. Дори когато вземат работно място, е, което на времето имаше съвсем разумно работно време. Сега имам чувство, че дори и на други места в Европа е, тази е, ситуация се възпроизвежда, не е само в Гърция така. Този въпрос е, считам, че едва ли бихме да могли да създадем работа за самия човек. Тоест, не създаваме работа за човека, а има конкретна дейност, която трябва да се свърши и тя трябва да се свърши качествено, във време, компетентно и конкурентно способно. Това е единият момент. Липсата на, може би, квалифицирана работна ръка се усеща. Не бих се нагърбил да говоря от името на България, но в региона, в който аз живея, е ясно изразено в малките предприятия, които наистина, може би, някои и затварят врати предприятия заради липсата на работна ръка. Така че по принцип концепцията на ислямската религия е постоянно работникът да усъвършенства своите знания и умения. Друг е момента, че наистина трябва да има такава социална политика. Не всички хора могат, имат и интелектуален ресурс, и потенциал да се развиват. За тях, ако не, не, може, не може да се създаде изкуствено работа, но те може да се ангажират с, разбира се, предполагам, с по-низко заплащане, с неща, които са по-рутинни, но и това, ако не може, не трябва да бъде, да бъде цел, но другия момент е социалната политика и на Европа, и на страните членки, именно към тези хора, които са в такова неравностойно състояние, може би тук трябва да разбираме и неконкурентно способни на пазара, така че може би държавите трябва да обърнат внимание на тях. А иначе самите частни предприятия едва ли биха се съобразили с някакви директиви, те просто ще се надпреварват с, с конкурентите фирми. Благодаря. Мерси боку, Илья. Благодаря. English? Yes, that has to be uh, universal. There are two things that have been told. Uh, no, there are one thing that have been да, някои неща са ме учили. Някои неща, на които са ме учили а, негово преосвещенство а, Игнасиус заяви, ако а, може някой да ви шантажира, просто да ви шантажира, с други думи, а, а, а, ще слушаш, ще слушаш или оставаш без работа, тук именно трябва да се намеси закона. Именно тук трябва да се намеси закона. Тук трябва да се приложи закона. тъй като няма работа заради новите технологии. А сега минавам на испански. Искам да отговоря на моя сънародник. Трудно е да си представиме бъдещето. И обикновено прех, преходният период е много труден. Ами, защото, трудно е, защото нещата се развиват много бързо. Но, Но, може би, а, просто с, а, промените може би ще генерират нови работни места, нов вид а, работа и а, хората ще се приспособят към те. Просто една може би ще има някакво ново социално положение. Хората ще искат да работят. А, и Сега, това, това може би е една, единия вариант. Разбира се, има, има и, друго, и друго виждане, и друг начин, едно по-добро разпределение на благата, на капитала, кооперативни форми и така нататък. Но всичко това изисква време. Но при всички случаи се намираме в началото на една революция и сме изправени пред много, много трудно положение. Поне така ми се струва на мене. И вярно е, че това приспособяване а, трябва да го направиме заедно, всички. Ние, политиците, вие, а, хората на а, религията, а, защото всички от тези промени всичко, цялата тази революция не трябва да стане за сметка на онези, които най-малко го заслужават и които най-малко могат да се закрилят от това. Има ли други въпроси, госпожо? Благодаря. Аз съм от Европейската мрежа на жените. Благодаря ви за прекрасните презентации. Тревожим едно. В економическата система, като че ли индивида е в двигателя на а, развитието, докато в религията е, е човека и семейството му, близките му, любимите. Може ли да има, виждам, че има партньорство и ще има партньорство за бъдеще. И, и това много ми харесва, много ме удовлетворява. Да видим как можем да превърнем Европа в Европа на по- доброто социално, по-добрата социална среда а, ня... Економ... И още както казах, економиката вижда човека, индивида като двигателя, опер... Опер... опериращото е... звено или единица по-скоро, докато религията вижда семейството като опе... опериращ е... орган. А, така че, виждате ли, имате ли някакво виждане по тези а, въпроси, които, което бихте могли да споделите с нас? Благодаря. Благодаря. Напълно сте права. Напълно сте права. Е, е, в Европейския съюз като че ли се изтъква само личността. Онова, което се губи е така наречената общност. Общност, за която говорихме. Не сме говорили за монастири, разбира се, но Имаше някакво чувство за общност, за принадлежност в самите монастири и е, всички се спасяват заедно. Не може нито едно човешко същество не може да се загуби. Ще ви посоча пример с моята енория, 150 хиляди вярващи. Има е, 150 малки енори в е, малките градове или в селата. И е, жените е, основно всеки ден раздават 2000 е, порции на хора, които нямат топла храна през деня. Всеки ден, всеки ден от години насам те раздават храна. В началото е, бяха бежанци, но сега и гърци е, се възползват от тази програма. Тази програма не се финансира. Често жени, които готвят, е, раздават храна, която те са сготвили. Така че е, е, тези, които са гладни, получават храна, но самите жени получават едно удовлетворение едно удовлетворение. Това е Божие дело, това е психологическа помощ, е, това спасява души. Е, много често е, тази общност се загуба в Европейския съюз. Изграждат се структури, но опитът не е положителен. Ще спра до тук. Това преживяваме ние в е, страната ни и такава благотворителност много ни помогна е, по време на кризата. Нека да съхраним вярата. Нека да съхраним вярата. Вярата дава сила. Вярата ти дава сила, когато ти е нужна. Е, това не зависи само от някаква власт. И в последствие и економическите проблеми ще се разрешат. Благодаря. Възбуждаме се, но на мен не ми остава време. Им искахте ли нещо да питате? Искахте ли нещо да питате господин Пирински? А, не, извинете. Да, трима души искат думата и ако искате, ще спрем до тук. Освен ако, госпожо, вие не искате да продължите. А и четвърти човек има. Да, обаче има четири мъже, които са поискали думата. Не се постига равенство между половете. Спираме до четиримата. Трябва да имаме предвид и моя си дневен ред. Да, господине, например, вие, после там и после тук и така. Заповядайте. Господин Шамбон, аз съм председател. Ще говоря на английски на гражданското общество в Обедненото кралство. И сега няма да се спирам на вероисповеданията. Ще говоря от светска гледна точка. Ще говоря за достоинството на онези, които искат качество, как да намерят най-подходящата личност за определено работно място. Все повече чуваме преподаватели в религиозни училища, които които публично се финансират, но които се дискриминират и тези, които не вярват, са дискриминирани спрямо тези, които вярват. Каква, е, е, как е свързана религията с науката? Е, по член 4 в директивата за заетост е, трябва работодателите да е, подкрепят определено вероисповедание. И аз смятам, че ние трябва усърдно да се стремим да постигнем най-подходящото лице, да вземе работното място, независимо от неговото вероисповедание предание. В заключение, искам да се спра на по-широкия въпрос за е, социалния стълб. Аз е, се радвам, е, че има участие от страна на вярата в този въпрос, но нарастващото брой на вероисповеданията в Европейския съюз или е, тези, които не вярват и които е, са мнозинство в е, Обединеното кралство, но те ще се чувстват изключени, защото услугите са балканизирани, с други думи раздробени хомосексуалистите, тези, които е, е, нямат семейства, обикновенно смятат, че тяхното, тяхната вяра не се уважава. Това е което мога да ви кажа. Благодаря ви, благодаря ви за забележките. Аз няма да ги коментирам, за да не кажа нещо предизвикателно, но аз съм на ваше мнение. Това е европейска стойност. Ние сме в Европа. Да, заповядайте. И аз искам да направя една забележка. Е, тези явления, които описвате, нямат нищо общо с Гърция. Никой не, за, не губи работата си заради своето вероисповедание, от една страна. У нас това не съществува. Искам обаче да подчертая следното. Всяко, всяко човешко същество, откъдето и да е, и в каквото и да вярва, е, е живия образ на Бога. В това вярваме. Е, знаете, че има православни икони, на които се кланяме. За нас те са съкровище. Е, е, иконата е човешко творение те са нарисувани от човешката ръка. Това е нашето послание. Може би не винаги го изразяваме на практика, но ние смятаме, че това послание трябва да се запази и е, е, трябва да се чуе от вярващите. Дори и от онези, които не вярват, ще се чувстват свободни, защото тези, които вярват, ще ги подкрепят. По отношение на назначаването на, на човек на работа, разбира се, ислямът гледа на специалиста, този, който е компетентен, който притежава необходимите качества. Но идеята, която аз съм засегнал в моя доклад е, че един човек, когато е религиозен и примерно в неговите 8 часа ще му са необходими 5 или 10 минути, да извърши своите молитва, да не стане това причина той да напусне работа, защото може да бъде много компетентен, много квалифициран. Така че нали, тук може би балансът между личния и професионалния живот трябва да се трябва да се намери и ако има желание, ако има находчиво от страна на самия работател, това нещо може да се постигне. Не е трудно просто да се изпълни. Hablaré en español. Perfecto. I will speak Spanish. Um, <clears throat> en primer lugar, un... Първо, е, коментар и един въпрос. Що се отнася до баланса между личния и професионалния живот? Има една ини, е, инициатива European Sandy Alliance. Така че, ако искате да знаете е, малко повече, European Sandy Alliance. Шанан говори за младите хора и трудностите, пред които са изправени младите хора в страните на Европейския съюз, особено в страните на юга, като моя, изтичането на мозъците, липсата на работа. И освен социалните права има и а, липса на участие. Просто не се, не се взима, не се взимат под внимание младите хора, не им се обръща внимание. А, так, така че в, католи... в католическата църква се провеждат диалози с младите хора, но искам да знам как в е, исляма, как в православната църква работите с младите, как ги включвате, за да участват. За да малко искате да бъда честен ние православните нямаме такъв манер на като католическите църкви да събираме младите от всякъде. Всеки регион си има владика. И всъщност всичко зависи от местните структури. Бихме искали да бъдем в по-близък контакт с младите, но не сме. Е, казвам ви го честно. В моя регион има младежки лагери, даже а, трябва да отказваме на някои, защото няма достатъчно места. Знаете ли а, колко, беше, колко трудности изпитахме? да, за да можем да си направим лагер за деца. Защото ни обвиниха, че сме частна организация и че трябва да плащаме и така нататък. Защото, разбира се, много, много е лесно някой да вземе едно нещо на, на концесия и, и да си направи лагер и да взима пари от това но а, при, нас, нас, при нас трябва да има лекар. А, пък как може да дойде лекар да, а, да работи при нас? Та, така исках да ви отговоря, че правиме всичко възможно, за да а, разговаряме с младите, да ги приближиме към църквата. Опитваме се да работим по-добре, но наистина пожелайте ни повече късмет и повече а, а, работа. Гледна точка на исляма, предполагам всички и от всички други религии. Това е ресурс, ценен ресурс. Младостта е енергия, е, динамичност. Разбира се, ние работиме доколкото можем с младите хора и с възрастни. Възпитанието още от е, е ранните години, от семейството. Напътствието или, може би, е, апелът за, за учене, за четене през целия живот. Концепцията, която е заложена в е, Европейския стълб, социални права, учене през целия живот – тя не е чужда на исламската религия, тъй като първата повеля в исляма това е именно чети. Чети, образовай се, не, не само в, отгледна точка на религиозните познания, а във всяка една област. Всички области, които ние познаваме и в социалния живот, и в економически, и политически, и така насетне. Така че е, опитваме се именно едно естествено развитие да има. Не в някаква такава стерилна среда да бъдат развивани младите хора, комуникация, но разбира се, тези, които ще общуват с тях, трябва да бъдат на изискванията на новото време. Така че работи се, но пак не е някаква такава фикс идея. Благодаря. Е, Бих искал Геги, главен равин на Брюксел. Благодаря госпожо Магинес, заместник председател на Европейският парламент. Благодаря ви, че ни обединихте в дебат около тази така сложна и важна тема. Сложна, защото не знам на къде трябва да тръгнем, за да намериме решение. Днес все повече обществото набляга на възвръщаемост, на рентабилност. Ако а, производ, производството намалее, а, трудещия се работника е а, виновен и предприятия уволняват а, хиляди работници, защото производителността на труда е намаляла. Защо? Защото човешкото същество не е вече в сърцевината на обществото. Економиката, печалбата е доминиращия фактор. Не знам как можем да се преборим с това. Това е единия проблем. А, второ. А, Митрополит Игнациус, бих искал да направя едно предложение. Мисля, че това не струва скъпо и може да се направи. Днес а, хората, експертите се пенсионират на 65 години, а, а хората живеят все по-дълго и по-дълго. Пенсионерите желаят да продължат да работят. За това мисля, че трябва да се създаде в Европейският съюз на статут на доброволец. Доброволец, който няма да се чувства като, а, а, като като а, натрапник. Защото много често в момента се смята, че доброволчеството и доброволците идват да вземат хляба на другите, а те всъщност искат да дават, да помагат, защото си дават сметка, че давайки, те получават в администрацията биха могли да помагат, в болниците, в библиотеките, навсякъде, но те трябва да имат статут, статут на доброволец, който да не се чувства като някой маргинал, който го търпат просто. Те трябва да имат своето място. Това наистина ще помогне много и ще помогне развитието на много важни отрасли на нашето общество. Благодаря ви, благодаря господин Равин. В пос, последният момент хвърлихте една ужасно интересна тема. Но някой ден мисля, че ще ще потърсиме ня... ще говорим за това, за баланса от една страна. А, знаете, все по-малко, все по-малко работа заради цифровизацията. Ако има и много доброволци, ще има още по-малко работа. Но за това е, разбира се, не казвам го просто на шега. Знаете, че аз съм, аз съм също докладчик по доброволческия корпус на Европейския съюз, който има за цел точно да потърси статут за доброволците. Да, наистина доброволците могат много да помогнат за развитието на нашето общество. Няма да можем да продължим на тази там. Ще завършим с госпожата, а първо господина. Благодаря, господин председател. В този дебат чухме, че капитала а, доминира над личността. А, също така говорихме за недостойни възнаграждения, но след като капитала доминира, може би това в крайна сметка е причината за потъпкване достоинството на трудещите се и за недостатъчното заплащане. А, примерно в отчет отчетността на предприятията или неголемите предприятия. За, работната заплата се, е, се, се записва в графа разходи. Докато е, печалбите, е, оборота, печал, печалбите е нещо съвсем нормално, което трябва да се раздава на акционерите. Е, не мислите ли, че има нещо нелогично тук? Е, просто Европейският парламент трябва да работи по цялата система на отчетност, тъй като отчетността е, и счетоводството като цяло е било създадено от големите банки на времето и от Просто трябва да се сменят понятията и по този начин може да се промени отношението към достоинството. И второ, много изследвания са правени и многонационалните предприятия и в Европейския съюз, и в а, а, новоразвиващите се економики. Тези многонационални предприятия потъпват основните трудови права. Така че трябва да се изисква от тези предприятия да спазват а, записаното в хартата на основните права. Е, мисля, че оттам започва а, достойството и уважението към достоинството. Аз съм представител на егалите, аз съм представител на нерелигиозното гражданско общество и на една неправителствена организация. да, нямаме време, но тук има представители на парламента и ще си запишеме вашето а, предложение. Ние много работим по счетоводните норми, но по-скоро от техническа гледна точка, не от моралния аспект. Докато вашето предложение е, е в моралния аспект на нещата, но сега не можем да продължим. Госпожа Диаркея, аз съм член на религион, религия за мир и Religion for Peace. Ние с нашите млади имаме двама православни, имаме католици, имаме евреи, имаме е, мусулмани и така нататък. От 25 години работя с млади хора. Опитвам се да събирам млади хора е, от всички религии и решихме на всеки празник, на всеки религиозен празник, младите да отиват от другия, който празнува. По този начин младите ще бъдат а, а, посланници на мира. Имаше млади, които отидаха в Палестина, в Израел и така нататък. Но тези млади, за да бъдат тези посланници, трябва да бъдат подкрепени от държавата. Така, приключваме нашата дискусия с младите. Това е чудесно. А сега ще дам за две минути думата на а, митрополит Игнасиус, на господин Мюфтията и на госпожа Фох Фохман. Аз нямам какво повече да кажа, просто ви благодаря за това, че можах да участвам в това прекрасно заседание и ще оставя колегите. Но първо, ако искате, с, с, само с няколко думи заключение. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата да присъствам днес. Искам да спомена, че това е най-положителният ми опит в Европейския парламент. Опита беше изключително положителен и е, ви пожелавам е, да продължите тези дискусии, да продължите диалога по същия начин с онези, които представляват вярата, и е, вероисповеданието, но и тези, които се противопоставят. Диалога винаги води до истината и Европа трябва да е, запази тази важна стойност, а именно диалога. И искам да кажа това е, на е, моите любими деца във Волос. Е, с ромски деца, ако правилно чуваме, е, чрез спорта, чрез работата в общността, постигнахме нещо, което не се постига в други структури, благодарение на доброволците. И за това благодаря на Равина на Брюксел, който говори за доброволството. Понякога то е на границата на законността, така че е, посвещавам тази среща на, лицата, на децата, с които работя. Благодаря ви е огромна чест днес да бъда участник в този е, висок форум. Разбира се, е, достоинството е, на човек, който работи, независимо каква работа, в каква сфера, трябва да се чувства горд. Това е престиж, че работи. Той дава своя дан за развитието на обществото. Разбира се, ако човек не работи, той не трябва а, да има дадени комплекси, които трудно би човек могъл да се справи това нещо, да, да ги преодолее, но разбирането на исляма за това, че това е вид изпитание. Това е временно състояние, човек трябва да подходи наистина мъдро, да не изпадва в отчаяние, ще дойде момент, когато наистина ще, ще се намери работа. Центърът или фокусът, който поставя исламската религия, това е човекът. Човекът е, е важният ресурс всъщност човекът е, или работникът е този, който ще генерира печалбата на дадено предприятие. Така че може да го сложим в този отрасъл, именно не в разходи, а в печалба. Така че ако няма хора, които да работят, ние не, не бихме могли да произведеме какъвто и да, да е продукт. Достойни сме, трябва да, да подкрепяме това достоинство, трябва да подкрепяме хората и наистина Европа колкото се може да бъде по-социална. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господа, госпожо Фоман. Да, аз мисля, че е важен момент, на който трябва да напомним значението на Европейския съюз и на държавите членки. Те да поемат ръководна роля за бъдещето на труда, да не говорим само за марш печалба, а първо и основно цялостното развитие на гражданите, солидарността, спазване на правата на трудещите се от една страна и една пазарна економика при свободна конкуренция, е, там където има новаторство, тези цели не се изключват взаимно. Това са цели, които вървят ръка за ръка. Обедени в това, ние насърчаваме Европейския съюз да развива економиката в дух на социална пазарна економика, която съчетава свободната пазарна економика с солидарността и политиката, която обслужва общото благо. Европейския стълб за социални права е важна стъпка в тази посока. Нека Европейския съюз удържи на обещания съзнанието си и всички принципи да се отразят в политически действия, като се използват всички налични инструменти. Е, водещия ето, вие ни давате работа. Вие ни давате работа. Аз съм докладчик за директивата по предвидимостта, по предвидимостта и е, качествените условия на труд. Това ни дава работа, която е спълнена с достоинство. Поемам предизвикателството. Благодаря на всички. Благодаря ви за това, е, че изтърпяхте моето председателство и моите приказки. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Искам от е, сърце да ви благодаря, господин Шамбон. Аз е, мисля, че вие придадохте енергия на разговора, най-вече в заключителните ви думи. Вие слушате, е, вие сте докладчик, е, вие имате специална роля в парламентарната комисия и можете да вземете предвид някои от тези идеи. Това е важно за нас. Сега мога ли да помоля нашия панел да се върне в залата и да поканя участниците във втория панел да дойдат на трибуната? Междувременно искам да ви обясня е, как ще работим е, по втория панел. Е, приобщаващо грижовно европейско общество – аз отстъпвам председателството на господин Пирински. Той също е член на парламентарната комисия по заетост и социални въпроси. Благодаря ви, че присъствате на заседанието от самото начало и ще дам възможност на следващия председател да ви запознае с следващите изказващи се. Покойният ми баща, който беше замеделец, казваше труда е лишай там мисли, че за своето достоинство, за всеки е важно да има какво да прави, нещо, което има смисъл да даде на другите. А, а, така че труда винаги има духовно измерение. И така аз а, с удоволствие преотстъпвам председателството, които да свършат останалата част от работа. Благодаря ви за присъствието от началото на срещата. Високо го оценяваме. Благодаря, госпожо заместник-председател. За мен също е чест да председателствам този втори панел от диалога. А, това е най-предизвикателната част, като се има предвид, че господин Кълве Шамбон вдъхна енергия на разговора. Както знаете, скъпи участници, този панел се нарича Засилване на приобщаваща и грижовно европейско общество. И а, по програма е предвиден един час за дискусии по темата а, до 18 часа, ако не се лъжа. И за това предлагам да употребим това време е, за да продължим диалога и дискусията, която вече започна. И не на последно място, защото има ограничение в е, времето за работа на преводачите. Е, има ограничение във времето, когато те ще оказват тази услуга. Надявам се, че е, тази времева рамка ще бъде достатъчна. Тъй като на мен ми се отпускат 10 минути, е, ще съкратя това време на половина. Е, искам да посоча само две или три неща. Първо, по социалния стълб сам по себе си. Не знам до каква степен сте проследили работата и приемането на този стълб, но е, следва да посоча, че той беше предложен от Европейската комисия, от председателя на Европейската комисия, като усилие е, е, за е, прилагане на практика на социалното измерение на Европейския съюз, защото, както вече беше казано днес, че имаше едно усещане, че именно социалния аспект на Европейския съюз е, като резултат от кризата и общото развитие на пазарната економика е, някак се избледнява, значението му намалява при функционирането както на целия Европейски съюз и е, в отделните държави членки. Така че амбицията на председателя на Европейската комисия Юнкер тогава изпитваше амбицията Европейски съюз да стане социален. Е, да бъде социален. Е, има дискусия по този стълб. Е, има някои документи, които са по-задължителни. Те са нормативни, те са институционални. Има и бюджетен стимул. И накрая се стигна до член 12 от е, преамбюла. Това е компас за постигане на ефективна работа с социално желани резултати от този труд, за да можем да се справим с е, предизвикателствата, е, които в значителна степен са безпредседентни. От цифровизацията до миграцията – сега, както каза представителката на Каритас, в договорите е разписано по член 3 от договор за функциониране на Европейския съюз е, че в вътрешния пазар се има предвид социална пазарна економика, т.е. пълна заетост, социална, економическа и териториална еднородност и солидарност. Така че стълба, каквато и форма да приеме в настоящия си вид, е, трябва да изпълни това обещание, е, този ангажимент на Европейския съюз да е, е, укрепи такъв вид общество, такъв вид економика. Е, те трябва да съчетават е, конкурентоспособността с социалната справедливост. Втората точка, на която искам да привлека вниманието ви, това, което председателката на председателите, заместник председателката на парламента казва в началото е, на днешния следобед. Значението на взаимодействието между парламента, депутатите, институциите и е, общностите, които вие представлявате, различните вероисповедания, различните верски общности – и това са две полета, две, две полета, при които трябва да се постигне взаимодействие в определени области на политиката, е, които са свързани с социалните грижи, с, с е, закрилата за ранимите, за бездомните. Това са а, области, където различните вероисповедания са активни. Много често а, те запълват празнина, оставена от институции или от местни власти. Вече беше казано, че вероятно поради кризата, вероятно поради наложените строги економии, те доведоха до сериозни съкръщения на социалните разходи. Но второто, което според мен трябва да помислим е по-общо, от по-общо естество – как да се привлече вниманието на обществото, че уклона към все по-крайни форми на конкуренция, които водят до експлоатация, е, които генерират дори форми на робство, всичко това е добре документирано, изискват реакция от страна на обществото и тази реакция трябва да се основе е, на е, това, по което ние току-що говорихме. Просто човешкото достоинство – Просто човешкото достоинство, това да стане приоритет, да има задължителни основни стандарти за човешки стойности, за човешко поведение, е, които е, трябва да се спазват на пазара и на работното място. А, тук що се спомена за един министър-председател от държава членка. Той беше в Страсбург. Обсъждахме бъдещето на Европейския съюз. Това е процедура, която е приета в парламента и той ясно заяви, че пазара е двигател, че е инструмент за постигане на желаното развитие. И когато му зададоха въпроса за социалния аспект, той заяви, е, това е отговорност на всяка държава членка и няма нищо общо с Европейския съюз. Подобен възглед е дълбоко обезпокоителен и е, недопустим. Както вече казахме, Европейския съюз предполага общност. Няма да продължа да говоря защото е, се възползвах от тези 10 минути, които са ми отредени. Стигам до лимита. И третото, което искам да кажа е, тъй като в тази е, зала участието е обещаващо, то е уникално в, в, в, в различен смисъл. Аз съм участвал в различни дискусии в парламента. А, Европа е една среща на гледни точки, на общности, на вяра, ако щете. И аз съм убеден, че този диалог, при който ударението се поставя за пръв върху, върху социални въпроси, може да ни е, стимулира за решителни действия, за да може стълба да се предвиди в действителност да се прилага на национално и, е, ниво и на ниво Европейски съюз. И така, сега ще представя е, тримата участници в този панел. Няма е, да е, чета техните биографии. Те са в вашите папки. Виждате и къде са родени и кога са родени. Мой сънародник, негово просвещенство Даниел Топалски – който е, отговаря е, за Методистската църква за България и Румъния. Е, негово просвещенство е Рикардо Дисегни, който от 2001 година е главен е, равин на Рим, и Биргит Биркли Клинтон, е, който е представител на армията на спасението, който е комисар в армията на спасението. Давам ви думата. Заповядайте. Ваше просъщенство. Госпожа Магине, заместник председател, дами и господа депутати, дами и господа. Пророческите думи на Жак Делор, които бяха споменати вече от митрополит Игнатиус, е че Европа не може да бъде водена само от економиката. Какво трябва да бъде бъдещето на Европа? Всички ценности, на които почива Европейският съюз, мир, солидарност, справедливост, разнообразие, демокрация, за върховенство на закона, е, човешки права. Това е човешката, европейската душа. Европейският социален стълб може да бъде също част от тази душа. И е, доказва, че Европейския съюз се оповава на споделени ценности. Една от тези ценности е достъп до трудовия пазар, е, включване и достойни трудови условия. Европейското общество не може да бъде загрижено загрижено или включвано, ако стъпваме само на законни или економически мерки. Но са, все по-редко виждаме на практика а, е, споделените ценности, които би трябвало да ни обединяват. А, е, в тези ценности трябва да има въпроса свързан с самоличността и социалните взаимоотношения. Европейския съюз и Европа трябва още веднъж да преповторят и да обяснат кои са техните корени и какви са техните цели. Мисля, че член 17 от договора е, е много красноречив в тази посок ако диалога е наистина отворен и прозрачен и ако се чуваме какво да говорим, говориме, то резултатите биха могли да бъдат много поощрителни. Църквите извършват вършат работа на включващи в обществото чрез, чрез мисионерската си работа има, ние имаме достъп до унези, които са изключени по понякога защото поради причина на раса, пол, вероисповедание и, или друго. Но защо смятаме, че мисионерството е важно в нашата работа? Защото всеки човек е сътворен по Божият образ. И това прави разликата между нашите е, организации и е, гражданските организации. Е, християнското мисионерство работи с всички без да изключва никого. Е, както знаем, държавите членки са онези, които ще решават как е, да прилагат социалният е, стълб и те ще решат доколко да включат разните организации в работата за приложение на разпоредбите на този стълб. Това обаче не значи, че нашите организации и мисионерство трябва да спре до това. Ние сме готови да е, по да помогнем на всички, които имат нужда от нас и които имат нужда от закрила. Е, Обединената метидеска църква рабо... извършва мисионерска работа, която е в съзвучие с социалните принципи и правата, записани в социалният стълб ние включваме понятия, които свързват не само е, хората с природата, с семейството, е, с общността, като, с тяхната общност, а и като цяло с социалната общност, економическата общност, политическата общност и световната общност. Е, понякога нашето сътрудничество с държавите е добро, понякога някои държави предпочитат да бъдат да, да странат от религиозните страни. Едно време в, в, в някои бивши комунистически страни, като че ли някои органи... религиозни организации все още изглеждат съм, съмнително. Така че това, това е много едно много а, опасно а, понятие, а, но понякога се опитват тези организации да бъдат държани на страна от основната организация, към която те принадлежат, като, като се дава а, като повод а, причини за сигурност. А, да, ще, ще ще дам а, пример с из, изменение към закона за вероисповеданията в България, което изменения, които се радват на доста широка подкрепа в парламента. Надявам се, е, че това изменение ще бъде широко обсъдено от обществеността и ще се тръгне в правилна посока. Надявам се, че диалога в Европейският съюз ще се развива. Чрез диалог можем да разрушиме взаимното недоверие, което често съществува между държави и религиозни институции за да, покаж, за да помогнем за изграждането на социалния стълб. А, като а, вложиме е, наш, международният характер на някои наши институции. Тук не става дума само за финансови ресурси, става дума за опит, човешки ресурси и организационен капацитет. Благодаря ви. Благодаря ви а, господ, преподобен господин Топалски давам думата на главния равин. Първо, искам да благодаря организаторите за поканата в време, когато говорим за религия, говорим за сблъсък на цивилизации, трябва да променим гледната точка, трябва по друг начин да обсъждаме темите днес. Първия въпрос, е, който трябва да изясним е следния. Много се говори по него, е, вече много се говори по него, но трябва да стане ясно дали различните вероисповедания споделят едни и същи цели. И по какъв начин? Е, от гледна точка на Европейската общност или общности, ние споделяме тези цели е, не за удобство или поради политически им опортюнизъм или заради общото благо. Това е второстепенно. Това е част от нашата традиция и от добре установени принципи. Когато говорим за равен шанс, за равен достъп до пазара на труда или до социалната защита, това е нещо същностно. Това е нещо, което ни принадлежи същностно, не е добавена стойност. Иудейската вяра е разработила тази тема от самото начало. Това е отразено и в Тората, и в дългата иудейска традиция. Е, говорим за защитата на е, най-слабите. Това е дълг. Е, в юдейската правна традиция винаги се дава предимство на задължението, а не на правата. Това е отразено и в думите на пророците. Това е посочено и в Талмуда. В Талмуда е, говорим за взаимоотношенията между работника и работодателя и е, се предлагат е, решения, решения по силата на които се търси баланс на силите. Тоест, търси се баланс между равенството и способността да бъдеш конкурентоспособен. Това може да бъде и модел за настоящите регламенти и настоящите економически доктрини. Стълб, стълб на юдейската вяра е шабата. Тоест, абсолютно задължителната почивка в събота за всички. Принципите се споделят, предложенията, макар и е, да са от преди хилядолетия са оригинални и ни дават възможност да се справяме с съвсем нови предизвикателства, като например промяната на обществото поради цифровизацията може да се мисли по всички тези теми. Как да претворим в дела всичко това? Тестимонянца testimonianza dei valori. Una comunità religiosa non è unita solo per fede o per legami storici, sociali. Е, сега говорим за вяра, за исторически връзки, за семейна традиция, но това е просто едно свидетелство. Едно свидетелство сами по себе си. Е, това е част от културното ДНК обществото трябва да разчита на факта, че Европейската общно, че, че религиозната общност ще отстоява определени стойности. При борбата срещу расизма или нетърпимостта можем да отидем още по-далеч от европейския стълб. Това, това става, когато обсъждаме тези теми. Задължението за възпитание в общността е особено уместно днес. Обществото трябва да осигури свободата и равенството на вероисповеданията не само поради правото на разнообразие, но и като гарант и защитник на общите стойности, защото тази общност се явява застъпник именно на общочовешки стойности. Как да се претвори това в политиката? Размисъл ни трябва да отидем по-надалеч. За разлика от християнската общност, която се определя е, като такава е, на езика на религиите, е, еврейската общност от век и половина насам никога не се е организирала в партии. Има различни причини. Първо, броя на хората, но и защото е, ние сме особено социално чувствителни, особено през първата половина на миналия век, но и при втората половина на века също. Като пример мога да посоча Симон Вейл в Европейския парламент. Всеки един е, мъж или жена има връзка с, с своите еврейски происход. Осъзнато или не, този происход понякога има драматично минало, но това придава друга тежест на е, политически ангажимент на даден евреин. Това е част от едно възпитание, което е част от е, ДНК на всеки евреин и това е абсолютно необходимо. Сега как е, да преминем от индивида към общността. Въпросът е по-сложен. Трябва е, верските общности и държавите да направят едно споделено усилие. Е, трябва общностите да отстояват собствените си права. Е, това се определя и от това как възприемат определени заплахи заплахи към а, свободата на вероисповеданията или заплахата от антисемитизъм. Имаме конкретни примери. борбата е проведена от различни вероисповедания и Европейския парламент винаги ни е помагал в борбата за религиозна свобода. Понякога нашата общност изпитва затруднения трябва да избере между е, определени политически партии. Това е трудно, е, защото по принцип всяка нашата общност трябва да е, стои над политическите конфликти. Последното, което мога да кажа. Конкретни практически предложения. Когато няма намеса на държавата, Верските общности сами са извършвали социалните услуги. Типичен пример болниците, болниците, които е, са били създадени и обслужвани от религиозни общности. И в момента дори те съществуват успоредно с държавни или частни болници. Но е, понякога при намесата на държавата дейността на верските общности се ограничава. Но това не означава, че те е, са в периферията на обществото или че не са полезни. Мога да посоча един пример. Примерно в Израел има система за първи грижи, е, това е, е система, която е почерпана от е, Съединените щати и достига до Обедненото кралство. Онова, което верската общност управлява, трябва да бъде на определена територия, но това да не бъде просто благотворителност. Необходимо е и участието на държавата. Трябва да има благотворителни организации, когато е, приноса на вярата трябва да се изразява в определене на проблема и някакво краткосрочно или средносрочно управление. Темата за солидарността, която е толкова скъпа на верските общности, се отразява положително на социалната тъкан, показва колко е необходима дори е, защото това обогатява разнообразието, това е, е, е всъщност е, пречи на старите предразсъдъци, били те осъзнати или не. Благодаря. А сега ще дам думата на госпожа Клифтън, която е комисар за благодаря ви за поканата да участваме в този диалог. Горещо провеждам, приветстваме желанието на европейските институции да допринесеме към вашата работа. Аз представлявам армията на спасенията, която беше създадена преди 150 години в източната част на Лондон. И от тогава насам ние проповядваме а, пътя на Христос и се занимаваме с тези, които е, са най-бедните. От е, години Работа в най-бедните страни е, в свеста, в Пакистан, в Индия, в други страни, в Афганистан. Много, много често работиме в най- бедните квартали, е, в, е, е, където има коптори, но аз съм родена в Дания и наистина не, не, не, се, не, не смятах, че има так, че може да има такава бедност в Европа. Срещнах дете дете, което беше с а, ръце по-мръсни от тези, които са на афиша, което живееше в една барака, а, където нямаше никаква канализация, никаква вода и ми се стори, че това дете е жив живее в един свят, където за него няма бъдеще. Но като прочетах документите тук се помислих дали ще има ново друго бъдеще за това а, дете. Дали Европа ще се промени, дали този стълб на социалните права ще стигне до нея и ще промени условията, в които това дете живее. Надяваме се. Надяваме се всички ние, които сме тук днес. Европейската служба на армията на спасението участва в е, обсъжданията на, по социалния стълб. също така участваме в много мероприятия на социална Европа, особено в подготвителният период, мероприятия свързани с хората с увреждания, бездомните и изключ... и изключените от обществото. Армията на спасението има дълга история на дейности и работа с хора, които са изключени от обществото и които са уязвими. Затова ние сме наистина поддръжници на е, социалния стълпа и неговите ценности признаването на социалните права на европейските граждани чрез един документ с цел увеличаване на социалните норми в Европа е крачка напред. Това е крачка напред към социалната справедливост. Е, ние признаваме и е, призоваваме към хармонизиране на социалните права в Европа, за да може е, най-бедните части на Европа да се приближат към по-богатите, да има конвергенция и да има социално включване и да отидеме отвъд а, чистата печалба и постиженията. Четвъртият стълб е още, четвъртият елемент е още по-важен за нас. Става дума за ефективното приложение е, разбира се, всичко това ще зависи от следващията бюджет. Е, ние призоваваме да, имаме, да има голям дял от бюджета, който да е насочен към е, социалната сфера, за да може принципите да бъдат приложени на практика. В, в в, в, в стълба са описани ситуации на хора, които и на права, които хората трябва да, не, да бъдат да, да, се, е, да се радват на тези права, но е, правата в стълба не включват много хора като, е, без, като бездомни, търсещи убежди, убежища, мигранти и други. Те по, те по принцип би трябвало да са включени в обхвата на международните конвенции и да имат достъп до социална помощ, медицинска е, обслужване и образование. Е, но това на практика не се е, случва защото има популизъм и, и има някакси едни настроения в обществото. принцип 11 и 20 се отнасят до правата на децата, най-уязвимите е, лица, но не става ясно дали е, бежанците и мигрантите също имат, е, са включени в е, тези права. А ако можем, ние бихме искали да помагаме, а не да разчитаме на някакъв документ ние, ние, ние смятаме, че всички услуги, които а, включват а, достъп а, до а, някакви социални постижения, а, трябва да бъдат а, да обхващат също така мигрантите и бежен, бежанците включително и тези, които нямат документи. Имаме и някои няко... някои коментари относно обх... обхвата, който е, е предложен от комисията. самия, самия факт включва включване, предоставянето на данни за хора, които а, са с увреждания или други показатели, които не са включени, не, не водат до достатъчно отчетност и задължение за отчетност на държавите членки и няма да а, отразяват положението в държавите членки няма съответно да, да позволят а, с необходимия мониторинг. Някои от а, целите, залегнали в социалния стълб, се преповтарят и препокриват с целите за устойчиво развитие на ООН. Затова а, Армията на спасението би призовала за хармонизиране на показателите по тези, по тези две социални програми с цял тяхната допълняемост. Благодаря ви. Разполагаме с по-малко от 20 минути, така че ще ви помоля да вземете думата колкото се може по-бързо и да се възползвате от това да зададете въпроси на нашите панелисти. Давам ви дума. Ευχαριστώ поли. Επιτρέψτε по на μιλήσω Шимерай. Благодаря. Е, ако не възразявате, ще говоря на гръцки. Ще говоря на гръцки. Е, ще се възползвам от това, че имаме преводачи. Е, които така любезно ни помагат. Е, накратко ще се спра на три точки. Е, те ме накараха да се замисля. Позициите, които сега заема панела, те са много важни. Първо, автоматизацията, че пазара на труда се променя е, поради изкуствения интелект и така нататък. Загубата на работни места. Е, всеки в е, залата проявява интерес към съзнаването на среда, която уважава човешкото достоинство на работното място. Среда, която превръща в достоинство човешкия живот. Това обаче предполага и съответното образование и съответното обучение. Според мен е, социалният стълб е необходим. Той трябва да върви ръка за ръка с учене през целия живот за да могат е, хората да получават качествени работни места с добри условия на труд и е, за да може хората, е, на които им се налага да променят работата си, да могат да го направят. На второ място. Всички искаме да имаме повече свободно време. Е, това е напълно разбираемо. Но това води до друг въпрос. Е, какво ще правим с това свободно време? Днес повечето хора в е, Европейския съюз не знаят какво да правят. Не знаят какво да правят със себе си, когато не са на работа. И мисля, че работата на църквата и на всички духовни лица, независимо от вероисповеданието, са унези, които имат е, подход към живота, който дава смисъл на човешкия живот. Тоест, ние, като човешки същества, можем да се научим е, да се отнасяме творчески, дори извън работното си място и работното си време. Третото, на което искам да се спра, е, мисля, че от само себе си се разбира, е, че ние искаме да имаме съвместно общо европейско бъдеще – и че трябва да работим съвместно, за да постигнем европейските ценности. И е, този социален стълб, този европейски стълб, тук е, е, говоря е, като съветник е, на Гръцката общност на църквите в Европейския съюз. Да, е, ние е, вярваме, че този стълб трябва е, да бъде и в е, сърцето на семейството. И в сърцето на семейството. Ние трябва да насърчаваме майките, бащите, младите двойки, е, които в момента преживяват економическата криза, Та да, на тези млади двойки трябва да се даде възможността да се радват на майчинство, да се радват на бащинство – защото е, семейството е, спасява нашите общи европейски ценности. И за това трябва да защитаваме европейското семейство. Председателя, благодаря. Е, отзад виждаме една жена, която иска да вземе думата. Заповядайте. Благодаря. Ние е, говорим е, за работата на църквите и на религиозните организации в Европейския съюз. Това вече беше казано днес след обед. Ако не възразявате, ще направя някои коментари по Европейския стълб за социални права. Ние ги приветстваме. Чухме много за ролята на църквата и на религията при изпълнението на този стълб. Но аз искам да върна въпроса към ролята на Европейския парламент. Каква е ролята на Европейския парламент? Е, много изказали се днес го казаха. Е, социалният стълб трябва да бъде начало, а не край. Тук има 20 права, които се обединяват, които са ключови за самите европейци и за тези, които живеят в Европа. Но това не е край. Има много неща. Ако искаме да постигнем тази обетована земя, тези свещени трия, за които говори господин Юнкер, много е важно Европейския парламент да бъде е, куче стражар. Как се прилага този стълб на национално ниво, защото на национално ниво се отчитат успехите по този стълб. Едновременно с това Европейския парламент трябва да бъде защитник, застъпник на този стълб. Всичко, което трябва да се направи по задълженията и правата, включени в този стълб, както на ниво Европейска комисия, така и на национално ниво. Това е изключително важно, трябва е, да има промяна другата комис... Е, в Европейската комисия е до година. Политическият дневен ред ще бъде различен, така че социалният стълб може да отпадне. И накрая Европейския парламент трябва да и има предвид, че законодател, това да бъде, той да бъде законодател и орган, който определя политиката. Говорим за законодателство по стълба, по баланса между професионален и личен живот, но Европейската комисия не използва своята законодателна инициатива, затова насърчаваме парламента да подкрепя неправителствени организации и църкви, за да се приеме необходимото законодателство. И накрая парламента трябва да гарантира необходимата многогодишната финансова рамка и инструменти за прилагането на стълба при следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря. Председателя, и аз ви благодаря. Следващия изказващ се, да, господина тук и после дамата. За лическото общество на Обединеното кралство. Главният равин на Рима даде пример за Хат Сола, което е всъщност една, един, една служба на, за линейки в източен Лондон. Това аз познавам а, много добре и, и, служ, и службата, която по принцип обслужва а, еврейската общност в е, източен Лондон. Не смята ли господин Равина, че поделянето между различните религии на тази служба ще даде а, така по-обхватно обслужване? Благодаря. А, при Приканвам ви да поздравите с добре дошъл председателя на Европейския парламент, господин Таяни. Искам да се извена на госпожата, която не можеше да вземе думата, защото трябва да дам думата на председателят. Може би, ако искате да, да чуете едно изказване и после да се изкажете. Така, давам думата на господин председател. Благодаря много. Господин председател, скъпи колеги, но от много години съм работил за междуверския диалог от 5 години и половина работа на тази тема. Радвам се, че тази среща бе организирана от госпожа Магинес, на която а, възложих да организира подобна среща. Знаех, че тя пред прекрасно ще а, свърши тази работа. Не ставаше дума само да се събере, да се съберат хора, които по принцип винаги са съгласни помежду си, че трябва да вървиме към а, мир и, и стабилност. Това е лесно, но важното е да се организира диалог. А когато говорим за диалог между различните вероисповедания, когато го, го искаме да свържеме това с труда, с работното място, с други области, с други видове закрили, неща да стават много по-сложни по какъв начин това се отразява за, в ежедневието на отделните лица. Да, обикновено лесно можем да се съгласиме около една кръгла маса по някои въпроси, но след това, когато трябва да работиме на място, на терена, когато се сблъскваме с различни действителности, различни подходи, е, различни вероисповедания, там нещата стават а, сложни. И за това трябва да се задълбочи взаимното познание и а, да, да се разшири социалната политика. Да, а, труд, труд, трудът ни генерира достоинството, достоинството на мъжете, жените равноправието. Понякога някой а, някои религиозни общности не винаги могат да обяснат а, каква, е- какви са ролите на едните и другите и особено относно мястото на жената и така нататък. И точно религиозните организации са онези, които биха могли да, е, да, да дадат своя принос, да спомогнат за обучението, за образованието. Не искаме Европа да се развива по посока увеличаването на пропаста между бедните и богатите. Ние искаме една Европа на големите разлики. В Европа има 23 милиона души, които са на ръба на бедността. Средната класа намалява и за пръв път в историята през последните години младите имат по-малко перспективи от своите родители. Е, така че е, целта е да се възвърне доверието на хората, да бъдат помогнати в, е, когато са в най-затруднено положение. Интегрирането, примерно, на мигрантите на трудовия пазар, интегрирането на хора, които идват от различни краища на света и които биха могли да се радват на подкрепата и на закрилата на дадена религиозна организация. В моя град католическата църква работи много за интегрирането на филипинската общност. Те са доста многобройни в Рим, не говорят италиански и с помощта на филипински свещеници църквата успява интеграцията на тези лица. Същото въжи и за им, имамите, които биха могли и които интегрират а, а, лица от а, други общности а, в, и от други страни. Много сме говорили също така с разно, различните рели, религиозни общности за борбата с последиците от наркоманията и помощта, която те биха могли да окажат на, на а, лицата, които са а, били зависими от наркотици. В Гютеборг подписахме един документ, който би трябвало да а, бъде за, всеко, за всеки човек, който може в един момент да бъде изключен от обществото. Нека си а, помислиме за хората с увреждания. Всички а, религии, всички вероисповедания могат да помогнат за включването на тези лица. Аз работих по преразглеждането и промените на директивата за командированите, както и директивата за равнопост равнопоставеност между мъжете и жените. Така че мисля, че можем да работиме заедно и наистина религиозните общности могат да допринесат много. Аз вярвам в субсидиарността, включително и хоризонталната субсидиарност и наистина религиозните организации могат да бъдат извънредно полезни за хоризонталното включване, особено на младите хора. които могат да бъдат жертви на разпадащото се социална тъкан. Религиозното образование, религиозното възпитание могат да помогнат на младите хора да разберат, че права и задължения са двете е, а, страни на една и съща монета и дори благотворителните организации могат много да допринесат за обучение и образование. Религията е, е губи терен в моята страна, както и в много други страни, но аз въпреки това смятам, че тя играе важна роля в живота на хората. Фундаментали, анка да фронтари и проблеми социали. Религията може да помогне на хората да се справят с социалните проблеми религиозните организации и неправителствените организации имат различни задачи и различни цели. Но общество, в което младите хора ще имат повече вяра в себе си, ще бъдат общества, които ще върват напред, ще бъдат по-богати. Това също е част от социалното включване. Още много има какво да се направи и аз смятам, че християните, мисулманите, мусулманите, евреите и другите религии, които са малцинствени в Европа, могат да допринесат за социалното включване и за защита на едни ценности, които а, рискуват да се загубят. Защото общество без ценности е общество, което ще се разпадне. Общество, което няма бъдеще. Така че Работното място е част от е, живота, труда е част от живота. А, и религията е част от този живот, така че религиозните организации имат правото и задължението да помогнат на млади хора да живеят в един континент, където не само парите и а, вещите са важни.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 И християни, и мусулмани, и евреи имат свои виждания за него, но най-важното е да няма конфликт. Ние не трябва да изпращаме послание на омразата към младите. Този диалог трябва да доведе до положителни резултати. Още веднъж искам да благодаря на госпожа Магинес Защото е, социале е, се по... Така че, надявам се, че диалогът ще бъде лесен, защото вие сте, участвате в него и той ще ни помогне да постигнем още по-амбициозни цели. Благодаря на вас и госпожа Магинес. Искам да и благодаря. Благодаря и за това, че организира този среща. подобни инициативи само препов... преповтарят вашата важна роля. Благодаря ви за при. Thank you, President Tajani. Uh, before I give the floor to our last speaker, I would just like to convey... Преди да дам думата на последния изказващ се, искам да предам едно послание. Трябва да има гаранции за изпълнението на този Ние обсъждахме неговото изпълнение. Испанската и английската са let We should keep monitoring what happens in member states, what we do with the multiannual financial framework, with all the legislation we will be passing. So uh, I guess that